Ако искаме е, да получим е, писмен отговор, това е наше право, да. Но ми се струва, че не е много красиво да и кажем, госпожо Бянковска, е, ето, така стоят нещата. Просто това е личното ми мнение. Исках да го споделя. Първоначалното ми предложение беше да го спомена и на заседанието на координаторите. Но координаторите решиха да се действа по-твърдо how do you say that? Не знам как да го кажа. По-строго да подходи. И имаше голямо мнозинство. Така че... Но вие, разбира се, може да промените дневния ред, тъй като това е заседание на парламентарната комисия. Ако искате да чуем госпожа Бенковска, кажете, ще гласуваме в комисията, но вземете решение, за да изпратим писмо. Okay, then I understand. И така, Приемаме дневния ред с това изменение. След това протоколите, приемане на протоколите от 6 ноември и 20 и 21 ноември. Те са пред вас. Ако няма възражения до края на днешното заседание, се смятат за приети. Пред себе си също имате доклад за мисия Пътувахме до Полша 18-20 септември. Още едно съобщение, което е свързано с регламента за торовете и продуктите, които наторяват. Първия триалог ще бъде утре сутрин. Имко е водещата комисия, тъй като ЕМВИ има ексклюзивна компетентност по замърсителите, Докладчикът на ЕМВИ. госпожа Гардини, ще води преговорите за замърсителите. За днес имаме превод на 21 езика. В електронен вид сте получили документите и нашето застание се излъчва по интернет. Нещо ново. Генерална дирекция iTech има нова камера – за видео 360 градуса и с него се излъчва пряко по интернет, но след обяд ще бъде направен тест с тази камера. Излъчват се обикновено нашите а, излъчвания по интернет, но този път ще има панорамен а, поглед върху залата 360 градуса, просто да ви информирам, че това е нещо ново. Сега може да започнем с първата точка законодателната ни работа. Евровинетки. Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури. проект установище Автор е господин Данс. Заповядайте като докладчик. Um, Много благодаря, госпожо председател. За да ви дам малко контекст, а, тя малко погрешно се нарича директива за евровинетката, а съдържа предложение за да, да се откажем от а, нея. Но това име се използва неформално. Тази директива предлага въвеждане на такси за тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури в рамките на ТНТ. Не, тази директива не задължава държавите членки да въведат такива такси, но определя минимални ставки за тези такси. Изменението на директивата, което предлага комисията, има за цел да се въведе принципа за мърсителя плаща и ползвателят плаща по по-последователен начин а, в директивата се предвижда а, постепенно изваждане от употребата на пътните такси с, а, базирани на време. А, по отношение на а, транспорта и емисиите а, от а, парникови газове. Транспорт отговаря за 23%. най-голям процент а, е, е на 60%, на 60% от леки коли, но тежкотоварните автомобили все повече се увеличава и емисиите причиняват повече от са отговорни за повече от половината за преждевременната смърт, случаите на преждевременна смърт. причинява също така много повече вреди върху околната среда. като цяло предложението на комисията е доста добро. Аз подкрепям общите цели. Моето предложение гарантира въвеждането на справедливо таксуване, което ще ограничи а, емисиите от въглероден диоксид и ще улесни прехода към а, автомобили с нулеви емисии. Комисията предлага да се включат в обхвата и други тежкотоварни автомобили, автобуси, градски, междуградски и лекотоварни автомобили. Тези типове автомобили в момента не заплащат никакви такси, не допринасят за покриване на разходите за износване на инфраструктурата. Аз предлагам повече справедливост а, а, по отношение на всички превозвачи. Аз предлагам а, таксите да се налагат на, а, авто, не само на тежкотоварни автомобили а, повече от 3,5 тона, а и за а, лекотоварни автомобили, които се използват за превози. По отношение на таксите за инфраструктурата, аз а, подкрепям предложението на комисията да се откажем от винетната такса. А, те, тези такси по-скоро окоръжават шофьорите да карат повече, да шофират повече. По-справедливо ми се струва да се въведе а, такса базирана на използването на инфраструктура и за това предложението да се а, изведат от употреба винетките до 2025 година, а винетките за автомобили до а, 2026 година а, смятам, че са добри. Комисията предлага също така а, да се включат външните разходи. Въпреки това, трябва да се а, направи задължително а, поемането на а, вътрешното поемане на външните разходи които да влязат в сила от 20, 2021 година за тежкотоварните, от 26 година за леките и лекотоварните автомобили. Преход към мобилност с нулеви емисии. Могат да се създадат стимули за преходът към подобни превозни средства и за това предлагам да се от кажем, да се заличи освобождаването за срок от 4 години от таксата за външни разходи. Това освобождаване би престанало да бъде релевантно за превозните средства, отговарящи на изискванията за Евро 4. Премахването на освобождаването за бъдещите норми евро също така ще ускори по-широкото използване на превозни средства с нулеви емисии. Разпределяне на приходите. Пътните такси мобилизират ресурси, които следва да допринесат за финансирането на поддръжката и развитието на транспортната инфраструктура, за намаляването на замърсяването от пътния транспорт и за улесняване на производството и навлизането на превозни средства с нулеви емисии. В момент, в който няма връзка между използването и плащането на такси, ще бъде трудно държавите членки да обяснят а, тези промени. А по отношение на външните а, разходи, а, ние а, подкрепяме становището. Тъй като очакваме а, представане на приоритетите на българското председателство и посещение от господин министра, предлагам да ограничим а, изказванията в а, време. Господин Грип е първият докладчик в сянка. Предлагам докладчите в сянка да говорят минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия, според мен, прави предложение за изменения в директивата, които отиват в правилната посока, както каза докладчикът господин Данс. Събирането на пътни такси, свързани с пробега на превозните средства, вместо винетки, които са обвързани с времето за използване на пътна инфраструктура, ми изглежда добро предложение. От гледна точка на ползвателите на пътищата, ми се струва по-справедливо, както и от гледна точка на бизнеса. Въпреки това, системата с винетките е доста удобна Купувате си винетка за определен срок от време. Можете да използвате, когато ви се наложи в този период. Имам информация от ползватели на леки коли, за случаи, в които те трябва да закупят винетка само за да пътуват един единствен път, едно единствено пътуване. Първоначалното предложение на комисията нямаше за цел да покрие такива случаи. Държавите членки имат право да вземат индивидуални решения, но директивата на комисията ще противодейства на емисиите а, въглероден диоксид като цяло. Когато говорим за политики, има държави членки, които никога не подкрепят въвеждането на такси. А, в този случай те са за. Предложението на комисията може да преобърне плановете им с главата надолу. Не бива да забравяме какво беше положението в Германия. Смятам, че известно ниво на хармонизация на европейско ниво ще бъде добре дошла. В момента директивата така ли, че се променя трябва да си дадем сметка доколко се стремим към хармонизация. Начина по който се събират пътни такси, начина по който държавите членки решават или а, как се харчат а, така събраните средства. Мисля, че това трябва да бъде част от а, нашия дебат. Аз смятам, че събраните такси трябва да се инвестират в транспортния сектор. Не бива да се пренасочват средствата. Едно последно изречение. Въпрос. Исках да питам Европейската комисия как искат да преминат от класификацията от нормите евро към таксуване на инфраструктурата, защото това не се споменава в директивата. Благодаря, малко дълго говорихте. Ще ви помоля да спазвате времето за изказване. Госпожа Майснер. Госпожо председател, ще съм кратка. Благодаря на Септан за предложението. Ако изходим от наличието на високи емисии от пътния транспорт, би трябвало да не плащаме а, изобщо данъци за автомобили, а трябва да плащаме на, за бензина пробег на километър, а, спазвайки принципа за мърсителят, плаща. А, според мен това трябва да е цел, но не е записано в директивата. Сега, системата е, с винетките съществува, не може а, е, да бъде отменена от утре в а, е, Австрия и в Германия. Аз а, смятам, че а, действително а, пробегът е по-добра основа за пресмятане, за изчисляване на такси, но трябва също така, според мен, да има разходи за външни разходи, аз съм а, а, за а, а, облегчението от 75% за превозни средства с нулеви емисии. тъй като искаме да окоръжим хората, които а, шофират по-малко, трябва да спазваме този принцип. А, за пренасочването на средства не съм сигурна, но действително смятам, че средствата трябва да бъдат изразходвани както за транспортна инфраструктура, така и за екологични мерки. Благодаря, господин Ек. Има думата сега. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Предложенията на комисията са в правилната посока. Аз подкрепям разширението на обхвата а, на типовете автомобили, обхванати от тази директива. Смятам, че а, действително замърсителите ще а, трябва да плащат а, такси според а, променената директива. Трябва да използваме тази възможност за смекчаване на въздействието върху околната среда посредством въвеждането на такси за повече видове превозни средства така че очаквам а, новата директива да спомогне за прилагането на принципа замърсителят плаща и за повече хармонизация. А, всички отрицателни въздействия върху околната среда, селското стопанство а, и отчитайки измененията на климата, всички разходи свързани с това трябва да бъдат а, покрити. А, особено уязвимите географски региони имат специфични нужди, които трябва да бъдат отчетени. Всички такси, които предстоят да се въведат, трябва да въжат за всички автомобили по-леки от 12 тона. В момента има неравнопоставеност между хората, които работят за спедитори в източни и в Западна Европа. Това ще бъде премахнато след въвеждането в сила на директивата. Благодаря на всички мои колеги, с които работих. Благодаря, господин Тейлър. Много благодаря, госпожо председател. Искам да те поздравя с теб за свършената от теб работа. Предложението на комисията е стъпка в правилната посока. Комисията добросъвестно прави това предложение. 60% от замърсяването а, знаем, че е от а, леките автомобили. Но смятам, че и останалите превозни средства трябва да бъдат включени в обхвата на директивата. А, аз приветствам а, таксите основани на а, пробега, прехода към превозни средства с нулеви емисии е изключително необходима, ако искаме да, се, да спазим целите си за а, намаляване на емисиите. Аз а, бих а, предложил да се обърне внимание и на другите замърсители, не само на азотните а, оксиди. Трябва да положим старание да се справим и с а, тях. Трябва да приканим и автомобилния транспорт, организирани автомобилен транспорт да поеме своя част, своята част от разходите. Това би довело до повече справедливост по отношение на конкурентоспособността. Голяма част от пътната инфраструктура вече подлежи на задължителни такси. Смятам това за добре. Благодаря. Благодаря на докладчика за предложението. Благодаря и за представенето на новото предложение на Европейската комисия. Становището на Комисията по околна среда може ясно да утвърди принципа, който замърсява плаща. Това е задължителен принцип не само в транспорта, но и в другите сектори. Съгласна съм с изходната точка на Европейската комисия, а тя е да се разшири приложното поле на тази директива, за да се включат не само тежките или тежкотоварните автомобили, но и леките. Също така и премахването на винетките, които почиват само върху срок, а не върху ползването на пътищата. Добре е да се мине а, на една система, която таксува изминато разстояние. Това е много по-ефикасна система. Предизвикателството пред нас обаче е това законодателно установище да бъде максимално реалистично, а от друга страна амбициозно, за да може да постигнем целите си за 2020 година включване или интернализация на разходите на трансперта. Те се дължат най-вече на шумовото замърсяване и възмож... замърсяването на атмосферния въздух. Цените по задръстванията, например, трябва да бъдат отново интернализирани и да се използват също по-чисти автомобили. Задължително е тези разходи да влязат сред общите, т.е. интернализирани, и да има по-бърз преход към електромобилност. Трябва да има прозрачно ползване на ресурсите и не трябва да има а, транспорт, който така да замърсява. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Това досие представлява няколко проблема за нас на първо място, начина по който се а, налага да плащат а, автомобилите, които са извън съответната държава членка. Във всяка една от държавите съществуват известни условия, които ще трябва да се променят. И една държава като Франция, през която минават много чуждестранни автомобили, това ще изисква доста работа. И е нормално, че всички, които участват, трябва да бъдат включени било то национално или на международно равнище. От друга страна пък един голям проблем възниква, който е, че се създава посредством това досие една такса, която е на европейско равнище облагане на европейско равнище, което представлява проблем. Господин Дорфман. Този доклад е, отива в е, правилната посока. Ще се спра на няколко точки. Важно е, според мен, да бъдат е, включени в системата на таксуване и по-леките автомобили, защото има все повече лекотоварни автомобили. Това е проблем не само на движението, а и на времето за почивка и участието в пътно-транспортни происшествия. Аз подкрепям въвеждането на а, такси. Би трябвало до 2025 година, докато излезем от системата на винетките, да нямат нови държави, които да въвеждат винетна система. А, по отношение на изразходването на средства, трябва да бъдат изразходвани те а, за транспортния сектор. но смятам, че трябва да се подобрят и условията на живот на хората, които живеят по протежението на големи пътни артерии. Операторите на пътна инфраструктура са предприемачи, те печелят добре и не би трябвало само те да извличат полза от нововведените такси, а също така и хората, които живеят в близост. Благодаря. От името на комисията, господин Сатманин. Yes, thank you. Um, first of all, thank you for... Благодаря на докладчика за добрия доклад. Европейската комисия приветства направените предложения за изменения. Докладът съответства на доклада на госпожа Реводалон Комисията по транспорт. По-специално ще си отбележим мерките, свързани с околната среда, например, референтните стойности, предложени от комисията, да бъдат заменени с минимални такива. Това наистина може да се обмисли. Също така, крайните срокове за постепенното въвеждане, извеждане от експлоатация на определени схеми. Така текста става по-амбициозен. Приветстваме също така предложените промени за МПС с нулеви емисии и 75 отстъпка за тях, това може да се направи още при влизането в сила на тази директива. Това няма да е проблем, точно обратното, както казахте и вие. Що се отнася до заделянето на средства, както знаете, Европейската комисия подкрепя и използва подкрепя използването на средствата събрани по пътищата за повторни или реинвестиции в транспортния сектор, за да бъде по-устойчив този вид транспорт. Така че приветстваме допълнителните елементи, добавени към девети член на директивата. Там се стимулира ползването на тези приходи в транспорта. Също така искам да заостря вниманието ви към нещо, което е по-притеснително. В този член се съдържат други елементи, определени мерки за пътна безопасност и безопасно паркиране. Те са премахнати в проекто доклада. Надявам се да помислите отново за тяхното включване. Въпрос ми бе зададен за различните такси в зависимост от различните емисии на СО2. И защо не е дефинирано това в директивата по-ясно? Причината е следната. Необходимите данни за това, т.е. конкретните емисии на СО2 за тежкотоварните МПС, не са налични. Подготвят се Правят се изчисления, финализира се методологията и когато имаме сертифицирани стойности за емисии на CO2, то тогава ще можем да излезем с разграничение на таксите за различните МПС, в зависимост от емисиите. Затова Европейската комисия предлага това да бъде разписано в делегиран акт. Това е и политически въпрос. Вече дали държавите членки и парламента ще искат това да се случи посредством делегиран акт. Защо предлагаме това? Защото така ще има възможност за таксуване на базата на емисии и това ще стане много по-бързо, отколкото ако се изчака промяна на цялата директива. Благодаря. Thank you very much. Uh, Mr. И аз ви благодаря, господин Данс. Много ви моля, много кратко. Да, ще бъда кратък. Благодаря за коментарите, благодаря на комисията. Мисля, че всички се обединяваме около принципите на това досия. Има технически различия между политическите групи, но не мисля, че има елементи, които да не могат да бъдат разрешени по време на дискусиите. Всички смятаме, че е нужно а, да се подкрепят а, принципите на комисията, но и да се преразгледа начина, по който събираме такси по пътищата и с Европейския съюз и държавите, които може да не са в Европейския съюз, но спазват европейското законодателство. Не мога направо да се сете за коя държава говоря. Благодаря. И аз ви благодаря съвсем точно. Крайен срок за изменения 1 февруари. Гласуване е в нашата комисия 26 и 27 март. Сега Следващата точка от дневния ред е обмен на становища с господин Нено Димов, министр на околната среда и водите от българското председателство. Сега ще отида да го посрещна. So our... Uh, и така, нека да започнем с следващата точка от дневния ред. Е, искам да приветствам министр Нено Димов, който отговаря за околната среда и водите е, в е, българското председателство. Искам също да, го, да поздравя и него и България за първото председателство на страната. Пожелавам ви успех през едните 8 6 месеца. Извинете. Обичайната ни практика е следната. В началото на всяко едно председателство имаме министри, които слагат основните приоритети на съответното председателство, в случая българското, сферата на околната среда, климата. И има обмен на становища с членовете на нашата комисия. Доколкото разбирам, вие също така ще покриете теми, свързани с безопасността на храните, които също са в рамките на работата на нашата комисия. Очакваме да чуем вашето представене. Заповядайте. Thank you very much. Uh, I will allow myself to speak my own language here. Благодаря, ще говоря на български, но в самото начало искам да направя една покана към всички ви. Ако не стигне времето, този част и половина. След това можем да продължим с въпроси, ако остават такива. Отново благодаря ви и преминавам към български. Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми членове на комисията, позволете ми да изразя вълнението си от представенето днес пред вас, членовете на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на приоритетите на българското председателство в областта на околната среда – като една от най-старите държави в Европа, ролята България не може да бъде друга, освен да обогати и да развива европейската културна идентичност. България допринася за културното многообразие не само чрез изключителното богатство на историята си и културните достижения във всички изкуства, но и давайки на Европа една от трите азбуки – българската азбука, кирилицата. Разположена на кръстопът през вековете България с цената на много жертви е защитавала Европа от чужди нашествия, като и до днес продължаваме да сме пазител на югоисточната порта на Старият континент. Мисията ни на пазител съчетава в себе си и опазване на изключителното ни природно многообразие. България се нарежда на едно от първите места в Европа по биоразнообразие, в това число и като място на възникване на нови биологични видове. В тази връзка разглеждаме економическото развитие и растежа в рамките на баланс с опазването на околната среда. Именно за поддържането на този баланс ще работим активно и последователно като председатели на съвета на Европейският съюз. За нас, като председател на съвета, е от изключително значение освояването и, ефектив, е, и ефективен и открит диалог с Европейският парламент като съзаконодателен орган. Разглеждам пред, <clears throat> представянето на законодателната и политическите приоритети в областта на околната среда като важна част от отношенията ни с Европейският парламент. Приемайки предизвикателството на първото българско председателство на съвета на Европейския съюз, изразявам готовността си за постоянен контакт с цел намиране на работещи решения и постигане на реални резултати в защита на интересите на европейските граждани и на основните европейски ценности. Европа и европейските граждани се нуждаят от повече сигурност, стабилност и солидарност. Сигурност, гарантираща и защитаваща здравето на планетата и здравето на хората. Стабилност, осигуряваща конкурентна среда, включително чрез устойчив растеж и зелена економика и с акцент върху прехода към кръгова економика и екоинновации. Солидарност, основана на кохезията и цялостното сближаване в европейското общество при отчитане на географските, културните и социално-економическите особености на регионите. В своята програма сме поставили акцент върху прехода към кръгова економика при ефективно използване на ресурсите и намаляване на въздействието върху околната среда. Ще работим за постигане на устойчив растеж и създаване на благоприятстваща среда и условия за прилагане на екоинновативни решения. Основни наши приоритети са кръговата економика и екоинновациите – Приветстваме приятият миналата седмица от Европейската комисия мини пакет за кръгова економика. Планираме да отдадем приоритет на новата стратегия за пластмасите, като организираме дебат на ниво министри по време на съвета през месец март. Ще насочим дискусията към това как може да увеличим рециклирането и да намалим значително депонирането и изгарянето на пластмасови отпадъци. Въз основа на резултатите от дебата ще работим за приемането на заключения на съвета през месец юни. В тези заключения ще дадем насоки на комисията относно следващите стъпки и това, кои мерки от стратегията трябва да бъдат приложени спешно и с по-висок приоритет. Тук искам да спомена, че част от дебата ще бъде и съобщението относно допирните точки между законодателствата за химикалите – продуктите и отпадъците. В фокуса на председателството поставяме и подобряването на качеството на атмосферният въздух. Замърсяването на въздуха е сериозен не само екологичен, но и социален проблем, поставящ множество предизвикателства по отношение на управлението и смягчаването на въздействията на вредните замърсители. Проблем, пред който са изправени не само отделни държави членки, според Европейската комисия 16 държави се сблъскват с този проблем, но и Европейският съюз като цяло. Затова ще насочим усилията си към инициативи, свързани с популяризиране на използването на различни механизми, включително иновативни решения, за подобряване качеството на въздуха с цел защита на здравето на европейските граждани и околната среда. Това ще бъде основна тема на конференцията на високо ниво, посветена на екоиновациите, която организираме съвместно с Европейската комисия на 5 и 6 февруари в София. Темата за качеството на въздуха ще бъде предмет на обсъждане и от неформалният съвет по околна среда през месец април. Използвам възможността, госпожо председател, да ви поканя да бъдете чест и гост на тези две събития. Наш приоритет е и темата за по-добро регулиране с цел осигуряване на по-ефективно прилагане на екологичното законодателство. Това е наша споделена отговорност, доколкото действащото европейско законодателство съдържа противоположни цели, които, които не са против, е, приоритизирани и които създават несигурност и липса на устойчивост при неговото прилагане. Нещо повече. Това съществува като проблем между екологичното законодателство и законодателство в области като земеделие, енергетика, климат. Преодоляването на тези противоречия е от ключово значение за гарантиране на по-добро прилагане и за постигане на по-високи цели. В тази връзка, основ... <clears throat> освен провеждането на политическа дискусия по темата в рамките на неформалният съвет през април, въпросът ще бъде допълнително адресиран и в контекста на позеленяването на Европейският семинар по време на съвета през месец март. Не на последно място, за да бъдат избегнати потенциални спекулации или недобронамерено тълкуване, искам ясно да подчертая, че в Европа има политически консенсус по въпросите за климатичните промени и мерките, които трябва да бъдат предприяти. И България е част от този консенсус. Като председател на съвета ще работя за неговото запазване. В рамките на предстоящите месеци предстои активна подготовка на КОП-24 и предстоящият Facilitative диалог за прилагане на договореностите по споразумението от Париж. Ще адресираме и въпросите за адаптация чрез през призмата на потенциала и на политиките на Европейския съюз и по-добрата мобилизация на финансови ресурси от бюджета на Съюза. Новата законодателна рамка за декарбонизация на транспорта е друга ос, по която активно ще работим. Ще се стремим към постигане на политическо съгласие в преговорите с вас по предложението за мониторинг и докладване на емисиите от въглероден диоксид от нови тежки превозни средства. Започваме интензивни дискусии и по предложението за установяване на стандарти за емисии на въглероден диоксид от нови леко и лекотоварни пътнически автомобили. Отчитайки неговата значимост за автомобилната индустрия и всички европейски граждани, планираме провеждането на дебат на ниво министри по време на Юнският съвет с цел получаване на политически насоки за процеса и визия за декарбонизация на сектора. В заключение, България и българското председателство на съвета идва в ключов момент за бъдещето на Европейския съюз. Сблъскахме се с предизвикателства, които трудно можехме да предвидим и с кризи, за които бяхме забравили във времената на благоденствие. Вярвам, че предизвикателствата ни обединиха, направиха ни по-силни, а кризите ни научиха, че не трябва да приемаме нищо за даденост. И смятам, че на кризите трябва да отговорим с повече Европа. Затова вярвам, че бъдещето принадлежи на единна Европа, която е обединена, просперираща и солидарна. Защото съединението прави силата. Благодаря. Thank you very much. Thank you very much. Много ви благодаря, господин министър. Сега координаторите на политическите групи. които ще ви зададат въпроси. И така започваме. Господин Лавия. Благодаря ви, господин министър, за това, че сте тук днес в Комисията по околна среда, както и за темите, които посочихте като приоритети на българското председателство. Сътрудничеството между законодателите е изключително важно. От една страна парламента, от друга страна съвета, защото те решават по Лисабонския договор законодателните линии, по които след това Европейския съюз се движи. Важно е също така, че вие подчертахте значимостта на някои законодателни пакети, които съветът възнамерява да разработи в рамките на 6 месеца на вашето председателство, като тръгваме, разбира се, с пакета за кръговата економика, намаляване на депонирането, рециклирането. Разбира се, че напълно споделяме тези цели, особено след като с предишното председателство постигнахме съгласие по този законодателен пакет и е добре да се мине към изпълнение и да може да станат факт всички неща, за които се споразумяхме. Другите приоритети качество на въздуха, защита на гражданите, законодателство за околната среда, които отговарят на законодателни приоритети, по-зелени земеделски политики. Да, това са теми, които са при сърце на Европейския парламент. Обаче има една опасност, която виждаме от тук, особено що се отнася до общата сълскостопанска политика или ОСП. Като че ли има ренационализация на тези политики и някакво ново разделяне на а, екологичните мерки. Ние не искаме такова нещо. Искам обаче да задам един конкретен въпрос, която, който ми е по сърце отново. Това е свързано с преразглеждането на директивата за питейната вода. Бе предвидено през 2015 година Европейската комисия да преразгледа първото е, приложение за качеството на водата, след това да се види какъв е технологичният прогрес, но никога така и не се актуализира това приложение едно. В е, това приложение има много конкретика за това каква е водата и особено съдържанието на определени химикали. Е, в Европейския съюз не винаги имаме достатъчно води а, и то питейни такива. И затова вътре в директивата съдържанието на бор е като максимум 1 милиграм на литър, докато Световната организация а, здравето говорят за 2,4 милиграма. Затова искам да ви попитам, при, след като е имало дискусии, с Европейската комисия. Дали не може да се преразгледа тази директива и не смятате ли, че това трябва да се направи много бързо, особено в светлината на факта, че е, водата е напълно задължителна, а не я има навсякъде. Затова исках да ви попитам какво мислите по въпроса за питейната вода. Мадам Бонафе. Uh, Grazie Presidente, buongiorno Ministro e... Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин министър. Искам да ви поздравя двойно. От една страна, за това, че ще ни ръководите през следващите 6 месеца и защото това е първия, а, първото такова 6 месеция за България. Много важни законодателни досиета са пред вас. Те са важни за социалистите и демократите, които представлявам. Много работа ви очаква, за да разработите позиция на съвета по емисиите на CO2 от автомобилите или МПС. Също така продължаването на триалога за мониторинга на емисиите на CO2 от камионите колегата Дзофоли отговаря за тази тема в Европейския парламент. Това са изключително важни теми, за да се постигне Парижкото споразумение, както и всички поети задължения на Съюза по Парижкото споразумение, както и подобряването на въздуха за нашите граждани. Говорихте също така за мини пакета за кръговата економика и стратегиите за пластмасата. Те току-що излязоха и бяха дискутирани в Страсбург на пленарното ни заседание. Има още една тема – кръговата економика. Споменахте в началото, казахте, че е един от приоритетите на председателството. Аз бях докладчик по това досие. Постигнахме предварително съгласие, миналия месец даже бих казала, след преговори, които бяха много сложни. За съжаление, нещата в момента остават в секретарията. И затова искам да ви попитам моля за помощ да тръгне напред и да се спази споразумението. И всички мерки от кръговата економика, рецикла, рециклиране и така нататък, намаляване на депонирането да станат факт. Беше ми много приятно да чуя, че говорите за еко еко-инновации. Това е една много важна тема централна тема, защото имаме нужда от технологични решения, имаме нужда от иновация, за да имаме продукти, които да отговарят на изискванията за устойчивост през целия цикъл, при който се използват и това ще доведе и до нова економика. Затова ще ви помоля да работите в тази посока, за да може Европейската комисия максимално бързо също да излезе а, с своите предложения по кръговата економика. Нека да ви попитам, ако искам да, ме да променим парадигмата на развитието, ако искаме да тръгнем към устойчиво развитие в Европа, преди всички останали, за да бъдем по-добри и конкурентно, тези теми е, не трябва да се свързват само с околната среда. И вие го казахте, казахте го, искате економика, която обаче опазва околната среда. И за това ви питам, смятате ли, че ще може да се стигне до един общ документ, е, заедно с съвета по конкурентоспособност и да може тази тематика да не е само свързана с е, околната среда, но и с рестартирането на економиката на Съюза. Благодаря. Благодаря ви. Припомням ви, че само по две минути има само всеки оратор. Благодаря. И аз искам да поздравя господин министра. Искам да се спра на а, нещо, което не е част от законодателната програма, но все пак председателствата не са само за законодателството, макар да е важно то все пак има и една задача свързана с това да се усети общественото отношение към някои въпроси и мисля, че има един такъв проблем, който е свързан с качеството на въздуха и атмосферния въздух. И видях доклада на а, Агенцията за България и действително България споделя този проблем с редица други държави членки и ми се иска да видя някакво действие, което може да се предприеме без да се чака а, законодателство, някаква декларация, която, а, към която се присъединяват държавите членки и казват, че са готови да предприемат сериозни действия а, по повод на този проблем. В много държави членки толкова дълъг е списъка, че не може да го изброим. И още един дълъг списък този месец беше публикуван от Европейската комисия във връзка с този проблем. Мисля, че той вече навлиза в мащаба на криза и ми се струва много важно да се предприеме конкретно действие. И се питам дали можете да споделите какво според вашия опит на национално равнище може да използвате, което ще подпомогне председателството да предприеме конкретни действия по този въпрос. Господин Грибанди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Димов, че е сред нас. Три въпроса имам по климатичните промени. Вие казахте, че съществува консенсус в Европейския съюз и българското председателство по повод на тази тема, но вие самият поставяте под въпрос климатичните промени и дали човешката дейност е причина за климатичните промени промени. Дори е, всъщност поставяте въпрос дали действително толкова са се повишили нивата на океаните. И тъй като вие самите, самият а, поставяте под въпрос тези констатации, се а, чути дали може да ни отговорите на въпроса доколко какво е вашето лично отношение в момента. По а, вашите приоритети, всъщност вие сте се присъединили към Поша, към едно оспорване на законодателство, което вече е прието, говоря за законодателството Джули, за емисионните стандарти за големите предприятия горивни инсталации и е, за това искам да попитам как може хем е, това да е един голям приоритет за вас, хем от друга страна законодателно да успорвате тези стандарти, които са прияти. И накрая е, завършвам с въпрос за стра стратегията за биоразнообразието. Знам, че по всички критерии имате червена точка, а, освен един. Ако искаме да се все пак приближим към целите на стратегията за биоразнообразие, са ни необходими бързи действия. Въпроса към българското председателство, който искам да задаме, какво ще направите, ще направите ли каквото и да било в следващите 6 месеца по тази тема, за да се спаси природата на Европа. Благодаря. Благодаря много, госпожа Валечна. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, разбирам, че кръговата економика и законодателството в областта на отпадъците са все важни теми, но сме изправени пред един друг пакет, който беше прият на последната пленарна сесия в Страсбург, този за климата. Три документа фигурират там, Лусиев, управлението, биогоривата, както и енергийната ефективност. Управлението на енергийния съюз. Тези теми вие не ги засегнахте и затова искам да ви попитам дали ще работите по тях, било то при прилагането на за законодателните актове или докладите, или пък под формата на някакви триалози, които се планират. Как гледате на този въпрос? Какво можем да очакваме от вас по време на тристранните срещи? И един друг въпрос, свързан с биогоривата. Какво е мнението ви за извеждането от употреба на бионивата от първо поколение в този кратък срок, памовото масло и забраняването на такива биогорива. Идеята е до 2020 година това да се случи. Следващия оратор. Тук ли е госпожа Мела? Няма. Тогава с това изчерпваме първия кръг от въпроси. Господин министър, вие имате възможност сега да отговорите на колегите. Благодаря много. Е, изключително важни въпроси, които бяха повдигнати и ми давате възможност да допълня изказването си. Всъщност ми беше казано, че изказването трябва да бъде достатъчно кратко и не можех естествено да включа всичко. Е, с това частично отговарям на последният госпожа Валегн, Валечна, защо, защо да, на който въпрос, разбира се, ще се върна накрая. Ще се опитам по реда на задаване. Господин Лавия, естествено, че всичко, което е свързано с здравето на гражданите на Европейския съюз е важно. Аз го подчертах от гледна точка на качеството на въздуха, но то по никакъв начин не омалуважава питейната вода, или който и да е друг компонент на околната среда, който е важен за човешкото здраве. А, между другото, може би трябва да спомена, че според Европейската комисия, според доклад България е една от страните с най-добро качество на питейна вода, но представлявайки тук а, а, съвета, аз а, няма да говоря от национална гледна точка, от гледна точка на председателството, Резултатите от е, прегледа на директивата за питейна вода от една страна показаха, че е, правилното й прилагане е един от ключовите инструменти за гарантирането на качеството на питейните води, консумирани на територията на Европейския съюз. В същото време в рамките на прегледа се идентифицираха редица проблемни области, които се нуждаят от подобряване. Факт. Така, например, това са въпросите свързани с предоставянето на информация на потребителите, стандартите за качеството и други. Ние очакваме предложението на комисията за преразглеждане на директивата, която да адресира тези проблеми. Уверен съм, че наша обща цел е да бъде развита директива, която да гарантира еднакво ниво на защита на човешкото здраве от неблагоприятните въздействия на замърсяването на питейните води в целият Европейски съюз. Тоест даваме си сметка за важността, но все пак очакваме инициативата на комисията. Госпожа Бонафе зададе също с няколко важни теми, свързани с кръговата економика, екоинновациите и като цяло растежа в Европейският съюз. Може би, започвайки с кръговата економика, с кръговата економика може би едно от най-ярките примери на околната среда, че в околната среда е перфектният модел на кръгова економика. Ние трябва да случим и да взимаме пример от там. Екоинновациите не случайно са приоритет на тройката. Всъщност Европа няколко пъти е преминавала през определени кризи и именно гения на европейското възможност да прави, да измисля ново, е водил Европа отново към просперитет. И може би това е момент, в който поставени пред редица предизвикателства, ние ще стимулираме този европейски гений отново, комбинирайки всичките си усилия. Това е безспорно много важен дебат, който надали ще завърши в българското председателство, но поставяйки го в фокуса на тройката, аз предполагам, че то ще продължи да бъде в фокус и на следващи председателства, защото това не е нещо, което ще бъде решено в рамките на 6 месеца или на година. Но това е процес, който ние всячески трябва да подпомагаме и да стимулираме. Пакета за отпадъци е, също беше е, поставен във вашият въпрос. Естония извърши огромна работа. Ние отчитаме големият напредък, който се свърши. А, е, ние самите си поставяме за цел да се опитаме през месец февруари да внесеме този пакет в Корепер, за да може да продължи по-нататък господин Грининг се спя основно върху качеството на въздуха. Факт е, че трябва да бъдат предприяти мерки и действия. Факт е, че тези неща могат да бъдат направени на законова основа и незадължително. Това, което мене ми се иска, аз гледах много внимателно картата, която е издала Европейската агенция по околна среда и за средноденонощните превишения в Европа подчертавам Европа, не Европейският съюз, и за средногодишните превишения. Там виждам нещо, което като че ли не се адресира в момента, което ние трябва да се опитаме да направим и това са Западните Балкани. Те не са част от Европейският съюз, но са част от Европа. Това е а, приоритет на българското председателство като цяло. Ние трябва да подскажем перспективът и пред тези граждани, които да могат да усетят Европа като своят естествено място, своят естествен така че, тръгвайки в посоката на търсене на конкретни мерки, искам да включа и тях. Между другото, аз съм отправил покана към техните министри на околната среда по време на форума, който ще се проведе в София на 5 и 6 февруари и който всъщност комбинира екоиновациите, което е, както казах, приоритет на тройката, с конкретният български приоритет чистотата на въздуха, именно еко-иновации, именно за подпомагане чистотата на въздуха се надявам да бъдат адресирани и включени и тези държави в общия диалог, защото въздуха не познава граници. А здравето е ценно на всички, всички европейци. А, господин Грибанди. Господин Грибанди постави няколко въпроса, част от които бяха лични. С удоволствие бих преминал, както казах и в самото начало, на отговор на личните въпроси, но аз съм тук първо в качеството си на български министр, второ като председателстващ съвета на Европа. От тази гледна точка нашите, личен, нашият личен разговор може да бъде извън тази зала и с удоволствие ще го проведа. Не случайно подчертах в своето изказване, че в Европа има политически консенсус. Консенсусът е политически инструмент за постигане на определени цели, а да кажем, науката, тя винаги е търсеща, тя винаги е невярваща и тя затова е силна със своята сила да дава основания, за да може политиците да стигнат до консенсус и да преведат този консенсус в конкретни действия. От тази гледна точка приоритет на председателството е да бъде запазен този консенсус и аз специално го адресирах в моето встъпително слово. Също така записах въпроса, че България се е присъединила към Полша, за да успори един акт на комисията. Аз не виждам по никакъв начин противоречие между това, че качеството на въздуха е основен приоритет на България и на още 16 страни членки, а може би трябва да се каже на общо 28 страни членки, и това, че се успорва един акт по неговата законосъобразност, по начина на приемане – от тази гледна точка аз мятам, че законите трябва да се спазват задължително. Ние считаме, че има процедурни нарушения, а не считаме, че трябва да се допускат такива. Ако съдът прецени, че това е така, естествено ние ще се съобразим с решението на съда. Но законността е нещо, което е в фундаменталните ценности, точно спазването на закона на демокрацията и ние считаме, че имаме това право. Затова сме се присъединили и към иска на Полша. Запитахте и за спасяването на природата. Всъщност България може би може да бъде пример за това в момента, защото България е една от страните с най-голям процент натура. 34%, дори повече от 34% в България е натура. Не случайно подчертах, че економическото развитие, в което ние трябва да имаме, трябва да бъде в баланс с постигането на опазване на околната среда и на биологичното разнообразие. И двата стълба, и економическото развитие и околната среда са важни за просперитета и благоденствието на европейските граждани. Всеки от тях, който бъде нарушен за сметка на другия, не води до нещо позитивно. Само чрез баланса между тях два може да изградим по-добър живот на европейските граждани. А, госпожа Конечна всъщност аз се опитах да отговоря в самото начало за част от въпросите на енергийната ефективност, записах като един основните и регламента за управление. Извинете. на Европейският съюз и директивата за възобновяемите енергийни източници. Българското председателство се стреми да продължи да работи активно по пакета за чиста енергия като се основава на напредъка, постигнат по време на естонското председателство. Освен това, българското председателство очаква скорошно начало на тристранните преговори по регламента относно управлението, паралелно с проекта за директивата относно енергийната ефективност и директивата относно възобновяемите енергийни източници. Очакваме да проведем интензивни и ползотворни обсъждания с Европейският парламент и да предотвратим, и да преговаряме с вас в духа на конструктивната прозрачност. И може би тук трябва да подчертая нещо изключително а, важно. Всъщност всички вие, народните представители в Европейският парламент, представлявате различните групи, социални групи, с различните интереси на вашите избиратели. И трябва да, търсиме, трябва да търсите баланс между тези интереси. От друга страна, аз представлявам 28 страни членки и трябва да търся баланс между тях в позициите. От тази гледна точка нашата съвместна работа е изключително важна, за да можем да намерим в края на краища този общ баланс, който от едната страна да е баланс на страните членки, от другата най-важното и това, за което може би вие носите най-съществена отговорност, баланса на вашите избир... между интересите на вашите избиратели. Така че смятам, че тук ще има една отворена врата за много сериозен разговор помежду ни. Благодаря. Thank you very much. Now, colleagues, uh, second round. Благодаря много. Сега, колеги, втори кръг въпроси. Имате възможност да зададете. Моля ви да се ограничите в рамките на една минута. Първата ораторка има думата. Госпожа Шуица. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, при положение, че един от приоритетите, както вие казахте, е Западните Балкани за българското председателство и тяхната интеграция в Европейския съюз. Имам един конкретен въпрос за околната среда и попада всъщност и във вашите приоритети. Преди около месец една ужасна екологична, един много сериозен екологичен проблем се разрази в нашите води, близо до моя град Добровник. Имам а, някои а, фотографии, които могат да ви покажа. Става въпрос за изхвърляне на токсични отпадъци от кораби. А, огромни количества а, отпадък, които идват от Албания и от Черна гора и а, стигат дори до а, Добровник и до Харватските острови. Неведнъж съм се обръщала към Европейската комисия за помощ да предотвратят тия, тези проблеми. Дори съм цитирала Барселонската конвенция за защита от такива отпадъци. Въпреки всичко това обаче стават все повече и все повече тези отпадъци и е, вредят изключително много. Чакам с нетърпение е, стратегията за пластмасите, която миналата седмица в Страсбург беше прият като пакет. Но как виждате регионалното сътрудничество между Европейския съюз ЮС и тези държави кандидатки, как ще, какво е необходимото, което трябва да направим, за да спазват те по-добре законодателството в областта на околната среда, дали не трябва да има по-стрикни критерии за отварянето и затварянето на главите по околната среда. Това е моят конкретен въпрос. Благодаря. Следващия оратор има думата господин Парню. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, аз бях докладчик за историческото споразумение в Париж и след това отново бях с докладчик при подготовката за КОП-23 и преди днешното изслушване отбелязах по прочетох за вашите лични становища, които никак не вървят в посоката на действията, които ние предприемаме всички заедно в Европейския съюз с цел борба с климатичните проблеми, промени. Казва се тук, че сте казали, че това е мит, който се стимулира от левите сили, за да може да се натрупа индустриален капитал. Не е така, господин министр. Реалността показва, че планетата е в опасност и че трябва а, като цяло в Европейския съюз и извън а, него да сме първите, които се борят срещу тези климатични промени. Надявам се, че в тези 6 а, месеца ще успеете да а, оставите на страна своите лични убеждения и да защитавате европейската позиция, що се отнася до действията срещу климатичните промени. И накрая един въпрос в българското председателство предвижда ли да организира а, министерска среща специфично насочена за финансирането на а, действията в областта на борбата с а, а, климата по подобен начин, както беше организирано на 12 декември миналата година от франския министр Емануел Макрон. Господа Майкер. Седя Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министр, ще се спра на темата стратегия за пластмасите. Чудесно е, че след представянето от комисията това ще стане и ваш приоритет. Аз се опитах да организирам представенето на изложба, организирана от държавата от Г7 на пластмасови отпадъци и тя да дойде тук в Брюксел. Надявам се да успея. Самата аз се интересувам много от а, а, моретата и екологичния баланс а, в а, България също има морско крайбрежие. А, това е, е тема и за нас. От интерес на 1 юни в Бургас ще има Международен ден на, на морето. В България, може би, вие ще участвате в това мероприятие. А, имате ли а, намерение да предприемете действия за опазване на биоразнообразието на морските организми а, а, и а, връзката между опазването на климата и моретата. На мене ми се струва, че трябва да вземете отношение към тези въпроси като министър на околната среда. Благодаря, госпожа Кавесун. Е, Благодаря, уважаеми господин министър. Няколко думи за измененията на климата. Вашето предложение беше а, шокиращо. А, съмнението ви в климатичните изменения а, е малко шокиращо, при положение, че от друга страна подкрепяте стратегията за пластмасите, като че ли не се доверявате достатъчно на Европейския съюз съюз и а, научните доказателства, които ежедневно потвърждават а, климатичните изменения. А, не знаем защо са изчезнали динозаврите, дали е било изменение на климата или комета, а, но смятам, че трябва да използваме научните достижения, за да сме наясно с климатичните изменения. Но последиците не могат да бъдат отречени. Има наводнения в Европа, горски пожари в миналите десетилетия. Комисията предложи механизъм за гражданска защита при природни бедствия има различни рискове в различните региони на Европа. Трябва да бъдат отчетени спецификите, но имаме нужда, според мен, от ясен механизъм за превенция и превъзмогване на щетите това надвишава капацитета на държавите членки, както стана ясно при последните горски пожари в Португалия и в Испания. Механизмът за солидарност не е достатъчен, той беше изчерпан. Има региони, които имат голямо население, но са не по-малко засегнати от а, а, природни бедствия, а, не може да се е, отчита само брутния вътрешен продукт. Следващият а, оратор, господин Ек. Уважаеми господин министр, много благодаря за изложението на вашите цели а, пред българското председателство. Вие подчертахте, че българското председателство поставя акцент върху действията на Европейския съюз а, а, във връзка с измененията на климата, независимо от вашата лична позиция, вие защитавате позицията на Европейския съюз. А, искам да попитам дали българското председателство ще работи върху включването на емисиите от селското стопанство в усилията за смягчаване на последиците от, върху климата. Знаете, че сектора животновътство произвежда толкова високи емисии, че трябва да се реагира. Не трябва да заравяме главата си в пясъка, само защото темата е важна за нашето прехранване трябва емисиите да бъдат а, ограничени и имаме нужда от председателство, което да а, говори прямо. Искам да попитам дали ви имате смелостта да се обърнете директно и да говорите по този щекотлив въпрос или ще се потопите под вода, както вашите колеги до сега. Благодаря, господин Войкен. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министр, и аз съм шокиран от дебата, който се води тук. Не смятам, че е нужно само да установим, че имаме консенсус по климатичните изменения и че вие го одобрявате като председателство. Смятам, че е прекалено малко това за политическия дневен ред всички в тази зала сме единодушни, че и научните достижения показват, че съществува изменение в климата. И а, не смятам, че е приемливо вие а, с формулировки да се опитвате да поставите под съмнение това. В Европейския съюз има 1 милион граждани, които нямат достъп до питейна вода. А, знаем, че преразглеждането на директивата за питейната вода е свързано с а, правото на питейна а, вода, а, право на достъп. Всички които нямат достъп до питейна вода, би трябвало да а, имат, а, да бъдат твърдо свързани с мрежата. Какво мислите вие по този въпрос? Благодаря, госпожа Каденбах. Много благодаря за вашето посещение. Може би ще се подготвен за моя въпрос. Може би няма да ви очуди, че ще говорим и за Пиринския национален парк. Аз самата съм виждала този парк само на снимка, за съжаление. Сега има широки групи от обществеността, но и неправителствени организации, които са загрижени за бъдещето на този национален парк. А, той съдържа две големи зони от Натура 2000 и е а, част от световното природно наследство. А, предстои а, предоговаряне на правото за застоя... застояване. Вие твърдите, че само 2% ще бъдат а, отворени застояване, ще се изгради нов а, а, въжен лифт, а, но има и планове за изграждане на нови писти и а, реконструкция. Ако се разгледат плановете, става ясно, че около 42% ще бъдат отворени за водохващане. Според българското законодателство това е допустимо само за питейна вода. Ние се опасяваме, че те ще бъдат използвани и за производство на изкуствен сняг Вашето решение на 29 декември не отговаря изцяло на европейското законодателство. А, ние смятаме, че е нарушена директивата за опазване на а, околната среда. Какво е вашето мнение по този въпрос? Благодаря, казва председателката. Имаме още малко време. Ако някой друг иска да зададе въпрос, има възможност да го направи сега. Няма да има спонтанни изказвания днес. Добре, в такъв случай давам думата на вас, господин министр. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички, които отправиха въпроси в момента. Ще се опитам отново да мина по начина, по който бяха, в мисъл по реда, по който бяха зададени, но ще си позволя, тъй като имаше четири въпроса, които е, горе-долу са в една и съща посока, да дам общ отговор госпожа Шуица, която ме запита за всъщност кръговата економика като, като един от приоритетите, които си поставя българското председателство. Всъщност ние приветстваме приятият на 16 януари от комисията мини пакет за кръгово економика. Това буквално преди няколко дни, преди една седмица беше прият и ние очаквахме с нетърпение този пакет тъй като кръговата економика и според нас като председателство, а и в национален мащаб считаме, че е един от онези двигатели, които може да се стимулира и включително да стимулира екоинновациите. Виждаме много сериозна връзка между тях. Планираме да отдадеме приоритет на новата стратегия за пластмасите и да организираме дебат на ниво министри по време на съвета по околна среда през месец март, т.е. на първият съвет, който ще има на министрите и ще насочим дискусията към това как може да увеличим рециклирането и да намалим значително депонирането и изгарянето на пластмасови отпадъци. Възоснова на резултатите от този дебат ще работиме за приемането на заключение на съвета през месец юни, който ще бъде и в тези заключения ще се опитаме да дадем насоките на комисията относно следващите стъпки и това, кои мерки от стратегията трябва да бъдат приложени спешно, кои са приоритетните мерки, тези с така, от най-спешен порядък. Тук искам да спомена, че част от дебата на ниво министри и от заключенията ще бъде и съобщението относно допирните точки между законодателствата за химикалите, продуктите и отпадъците. А, господата, всъщност господин Парньо, госпожа Кабезон, господин Ек и е, господин Войкен е, говориха за промените в е, климата. Ще ми позволите да обобща няколко неща и след това господин Войкен имаше и допълнителен въпрос за водата, който ще адресирам отделно. Не е маловажно, когато се постигне политически консенсус. Трябва да си даваме, че науката не борави с термин консенсус, докато политиката поврави. При политиката консенсусът е ключов инструмент за постигане на определени цели. Той е изключително важен. Ако няма консенсус, тези цели ще срещнат съответна опозиция. При науката обаче не може да поставим тази дума, защото науката сама по себе си винаги е търсеща. Тя се изправя винаги пред предизвикателства, тя се съмнява и това е ролята. Тя ако стигаше до консенсус, нямаше да върви напред. От тази гледна точка, по време на българското председателство, ние ще работим в рамките на политическият консенсус, който е постигнат и между 28-те държави членки, и в Европейската комисия, и в Европейският парламент. Този консенсус ще бъде запазен и продължен. Така че аз не виждам сериозно притеснение. Нещо повече, като министър на околната среда, аз председателствам съвета и работя за консенсуса, който е постигнат там. А, за да завърша с господин Войкин от гледна точка на водата, въпроса, който зададохте, естествено аз вече имах възможността и в първия тур от, отговори да, от въпроси да отговоря, че качеството на живот на гражданите, здравето е безспорно важно. Аз адресирах това нещо в рамките на, <clears throat> аз адресирах това нещо в рамките на а, в рамките на въздуха по време на моето изказване, но водата не прави изключение. То също е важен елемент. Просто не може да имаме пет приоритета равнопоставени, но приоритет на първо място е здравето на гражданите. Защото аз няколко пъти го повторих. И всяко нещо, което адресира здравето, е важно да бъде, да бъде работено за него. Така че естествено в тази посока ще трябва да има развитие. А, мисля, че остана въпросът на госпожа Кабезон свързан с гражданската защита. Като председател на съвета на Европейския съюз ще работим за изграждането и прилагането на ефективни механизми за повишаване сигурността на гражданите на Европейския съюз, включително чрез намаряване на риска от бедствия, което е приоритет за нас и в национален, и в европейски мащаб. България осъзнава политическото значение и мотивирана да постигне напредък по досието разчитаме на бъдещето ни ползотворно сътрудничество и, време, че с, и вярваме, че с съвместни усилия ще отговорим на очакванията на гражданите и повишаване на ефективността на реагирането за бедствия и аварии. А, госпожа Мейснер, мисля, че също зада... А, отговорите на госпожа Мейснер, извинявайте. Госпожа Каденбах, задавате ми изключително е, въпрос, който е свързан с... Е, е госпожата отзад прави знак, че не съм договорил. Извинявайте, нещо, в... понеже сумирах няколко въпроси, вероятно съм пропуснал, някой ще се върна. Е, задавате ми въпрос, който е свързан изключително с национални, то част от националната е, политика. Няма много допирна точка с председателството на Европейския съвет. Разбира се, бих влезнал в подробности в разговора, ако искате след това, но сега, за да не кажете, че бягам от въпроса. Двата процента, за които говорим, са така и така отделена зона, буферна зона, включително и по, от ЮНЕСКО. Тоест, това става зона за туризъм. И всички действия, които са разрешени, са в рамките на тази зона. И нищо извън това. А останалите 45%, за които говорите, те са действително за питейни нужди и това е разрешено от българският закон и не противоречи по никакъв начин на никой европейски закон. Нещо повече, ние говорихме в момента за достъп от вода на гражданите. Не може да имаме двоен аршин. Гражданите на Европейския съюз трябва да имат достъп до чиста питейна вода. Така че от тази гледна точка аз не виждам противоречие. Нещо повече и комисаря Вела в интервю каза, че на този етап няма нарушено българско законодателство. Аз съм убеден, че ни няма и европейско също време, аз съм убеден, че ни няма да нарушиме и в бъдеще време законодателството на България и на Европейския съюз. А, извинявайте само за момент. Благодаря. госпожо Мейснер, извинявайте. Вие адресирахте деня на морето събитието, което ще се проведе в Бургас на 31.1. И въобще за това, че България има водна граница с море и въобще какво се случва с замърсяването на, на моретата и океаните. Да. да, да, действително ще има такова събитие. Ние отдаваме голямо значение на чистотата на морето. Между другото, предстои един сериозен проект който в момента се подготвя за картиране на Черно море по линията отново на Натура. Така че отдаваме значение, но отново това е въпрос, който е свързан пряко с България. Мене ми се иска да говоря като председател на съвета за всичките 28 страни членки и всеки, всяко от тях, която има излъз на море, а и не само, са загрижени за чистотата, защото това е свързано, пак както казах и преди малко, и с опазване на околната среда, и с економическото развитие, а само балансът между тях може да бъде е, в края на краищата да доведе до, до благоденствие на европейските граждани. Но за мен ще бъде удоволствие да ви поканя да присъствате, на, ако имате възможност, на, на 31 и на тази сбирка в Бургас. Разбира се, тази покани до всички, които имат желание да се присъединят. За нас е много важен разговор с европейските народни представители и ще бъде удоволствие да ви посрещаме в Бургас. Благодаря. Uh, Благодаря, господин министр. Много въпроси ви бяха зададени. Много и дадахте своите отговори. Благодаря ви, че дойдохте тук днес, за да обсъдите плановете си. Очакваме отлично сътрудничество. Благодаря за поканите, които ни отправихте. И се надявам, че ще направим възможното, за да присъстваме и да почетем вашето председателство, що се отнася и до климатичните изменения, околната среда и така нататък. Благодаря ви и успех е, в работата през едните 6 месеца.